Позволете ми да открия заседанието. Добър ден на всички! Искам да поздравя и колегите от Комисията по бюджетни въпроси, които са днес с нас. Предполагам, че няма възражения по дневния ред. Следователно приемаме дневния ред, както е обявен. Както винаги сме осигурили превод и заседанието се предава и пряко по интернет. Нямам никакво съмнение, че Международните медии много внимателно ще следят нашето заседание, тъй като ние имаме важна размяна на мнения с представители на Глата Ди Финанса в Италия. Разбира се, колегите присъстват и на други заседания, но нека кажа какво се случи на 7 и 8 ноември, последните два триалога по Омнибус – 8 часа преговаряхме, обсъдихме членове 161 до 251а, разгледахме измененията, разгледахме въпросите за счетоводството, бенефициерите, член 180. Там имаше някои спорни въпроси за използването на доброволци 181, свързаните дружества – освен това, обсъдихме принципите за безвъзмезна помощ, 182 член, 185 и 6 членове бяха разгледани забраната за натрупване на видове безвъзмезна помощ. Разгледахме също така 177 и 8 и 198 член допустимите разходи, както и споразуменията за безвъзмезна помощ и изпълнението на финансовата подкрепа. Много подробно разгледахме всички тези теми, както и ценообразуването. Защото тук имаме нов инструмент. Отчитат се цените, а не реално направените разходи. Стигнахме до споразумение и до степента на задължителност. Говорихме за управлението на фондовете, бюджетните гаранции, член 226 беше обсъдено и финансирането на европейските политически партии по 315 до 319 не стигнахме до съгласие за контрола на целево отпусканите суми. Говорихме за разкриването на информацията при безвъзмезната помощ. Все още не сме постигнали съгласие и по съчетаването между финансовите инструменти и безвъзмезната помощ. Говорихме също така за правилата за оповестяване и разкриване на информация. Предстоят и следващите заседания съответно на 5 и 6 декември и 11 декември. Имаме общо 5 още предвидени заседания. решихме да разгледаме селско-стопанските въпроси отделно, тъй като ще ги извадим от умнибуса. Надяваме се с комисията и съвета да стигнем до споразумение и тези селско-стопански въпроси да се извадят. Тран, Итре и Емпъл не могат да бъдат изключени, нито пък Реджи, тъй като има много теми, по които отговаряме ние заедно с Комисията по бюджетни въпроси, но това не е достатъчно. Господин Рубик, много благодаря за този доклад. Това, което ме интересува е следното. Ние имаме различни проекти, като Фонда за Африка, по него се транспонират различни проекти. Ние трябва да следим целите за устойчиво развитие. Освен това, Имаме две цели за селското стопанство, седем за питейната вода. Би трябвало всичко това да се има предвид при разработването на проекти, но ние имаме проблем, защото самата архитектура на проекта не отговаря на подкрепата. Не знам защо да не мислим отделно за тези три елемента, например при енергийните инсталации – Ясно е, че те са важни и при е, самия дизайн на една сграда, например. Така се работи вече 30 години, но на мен ми се струва, че са направени много грешки. Има много проекти, при които се инсталира някаква нова установка и след се оказва, че тя не функционира така, както очакваме. Ако не се отчитат всички тези фактори, ние просто харчим огромни средства, без да постигаме това, което искаме. Добре. Отговорът ми тук би бил да, но. Защото различните фондове пораждат различни видове права. би трябвало в самия фонд да имаме такива спецификации. В такъв случай ще трябва да следваме здравия разум. Но, разбира се, тук е- се прилага и материалното право. Инвестициите са нещо различно, от друга страна, и те се уреждат чрез други норми, Това са две различни процедури и при обявяването на търг, както вече съм обяснявала. Но не би трябвало това, в крайна сметка, да създава проблеми за използването на фондовете. Разбира се, ако ми предоставите конкретна информация, можем да помислим как да помогнем. И сега председателя на Комисията по бюджетни въпроси Казвам му добре дошъл. Казах вече, че се проведоха триалози, предстоят още пет до края на годината, но нека се възползваме от вашето присъствие. Колегата Целер иска да вземе думата. Самият аз се занимавах с транспонирането на общностните фондове преди известно време и мога да кажа, че Европейския съюз всъщност предоставя стимули за инвестициите, но за да имаме едно постоянно ниво на инвестиции, отговорността е на този, който получава плащанията. Тук не бива да упрекваме европейското ниво. Както каза колегата Рубих, ние трябва да имаме предвид какво се прави в различните държави членки. Създава се, например, централа или някаква друга инсталация и след това се оказва, че тя не може да работи, защото няма достатъчно добра воля или няма познания и умения на хората, които биха работили в нея. Миналата седмица, например, аз се срещнах с различни представители на НПО от Африка. Знаете, че в Лавалета ние обещахме фонд за развитие на Африка. Сега те ме попитаха, кога ще проработи този фонд? Кога в крайна сметка ще има по-голяма видимост в държавите членки за да настъпи подобрение. Но разбира се, аз не можах да им дам отговор, защото тези фондове не са в, в нашата отговорност. Председателката, това, което аз предлагам, е да разгледаме този проблем двустранно. И ясно е, че при устойчивостта има какво да се подобри. Но ако ще се изпълняват проекти и след това 10 години трябва да работим по тяхната поддръжка, няма до никъде да стигнем. Ако никой не иска думата, с това приключваме и трета точка от дневния ред и преминаваме към четвърта. Дейностите срещу измамите в Италия. Искам да поздравя най-сърдечно господин министъра. Е, имаме, както знаете, Междуминистерската комисия за европейски въпроси от Италия. Тя ще бъде представена. Също така ще присъства и Франческо Атарти, който представлява Гварда ди финанса. Господин министр, добре дошъл. Давам ви веднага думата, за да се представите. Добре дошъл още веднъж. Президенте, грация, инанситутто. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за поканата. Благодаря и за това, че давате, давате възможност на Гвардия Дей Финанса и на Авкус да ви представят резултатите за Италия в сектора за борба с измамите. Бих искал също така да ви предам много поздрави от страна на Сандро Гоци, който трябваше да бъде тук сред нас тази вечер, но за съжаление бе задържан в Рим, където е, има е, политически ангажимент. Бих искал да благодаря на вас, да благодаря и на всички членове на парламента, които са в момента тук в залата. Благодаря и на двете парламентарни комисии за тази възможност, която ни предоставяте. Зная, че господин Тоски и генерал Атарди в момента присъстват на други събития в Европейския парламент и във всеки един момент ще влязат в залата. Та ако позволите, докато ги чакаме, госпожо председател, съвсем накратко ще ви представя начина по който работят Гвардия ди Финанса и италианското правителство – за нас е изключително удоволствие да имаме възможност да ви представим нашата дейност тук в Страсбург. Да ви представим начина по който работят структурите в Италия. Та съвсем накратко. Ще ви представим дейността на Центъра за координация по отношение на борбата с измамите в Италия. Ще ви представим различните е, дейности, е, както и структурата на отдела по борба с измамите. Това на първо време. А на второ място, ако не се лъжа, всички вие сте получили нашето издание, което включва подробно описание на всички случаи, по които сме работили. Господин Атарди ще ви представи в подробности координационната дейност на различните служби е, в Италия, които работят в областта на борбата с измамите. Аз ще направя няколко по-общи коментара. Като начало бих искал да ви опиша националната ни стратегия. Както знаете, борбата с измамите, е, защитата на европейския бюджет – са задачи, които изпълняваме както ние на национално равнище, така и в тясно сътрудничество с Европейския съюз. Важно е националните компетентни органи да работят сериозно, да направят своя тази задача за борба с измамите. Цялата дейност трябва да се развива на място, защото много трудно би могъл човек да се бори от Брюксел или от някоя европейска институция. А и много често измамите имат трансграничен характер. Та това, което искам да кажа е, че за да се борим ефективно с измамите, е необходимо националните компетентни органи да бъдат мотивирани и добре структурирани да работят на място – Важно е също така националните компетентни органи да работят в тясно сътрудничество. Това е задължително, имайки предвид незаконосъобразността на престъпленията, с които се борят. Сътрудничеството между държави членки също е от огромно значение. Много е важно националните компетентни органи да осъзнават значението на трансграничното сътрудничество, защото към ден днешен – продължава да съществува дисбаланс по отношение на степента на ангажираност на държавите членки. А измамите накърняват интереса на европейския бюджет. Всички ние преследваме един и същи бюджет, но всичко зависи от начина по който сме структурирали дейността си. И по отношение на хармонизирането на тази структура ни очаква още много работа. Господин Атарди, както вече казах, ще ви представи в подробности нашата стратегия. Аз бих искал да ви цитирам само една дейност, която развиваме и която иллюстрира значението на сътрудничеството. През последните две години драстично намаля размера на измамите в Италия. С 62% намаляха измамите считан в сравнение с 2015 година. 62% по-малко измами от 2015 година насам. Това означава, че въпреки процента на грешки, който съществува в структурните фондове, резултатът е добър. Постигнали сме оптимален резултат след като последвахме препоръките на бюрото на ОЛАФ. Бих искал да благодаря на звеното за борба с измамите, което е под ръководството на генерал Атарди. Генерал Левандовски и генерал Атарди, както вече казах, ще се спрат в по-големи подробности на стратегията. Аз от своя страна бих искал да кажа, че нашето звено направи всичко възможно, за да може борбата ни да бъде водена с решителност. Европейските институции винаги са били информирани от наша страна, работили сме в дух на взаимно доверие. Разработвахме е, различни административни процедури в тясно сътрудничество. След малко ще чуете малко повече и за тях. Всички тези е, дейности дадоха резултат. И този резултат бе видим както на европейско равнище, така и на национално. Разбира се, добрият резултат се дължи на отличното ни сътрудничество. Успяхме да развием различни партньорства, партньорства с останалите служби за борба с измамите, както и добро сътрудничество с държавите, които предстои да се присъединят към Европейския съюз. С тези държави обменяме информация – и сътрудничеството ни с тях определено даде резултат. Опитът ни с тези държави бе отличен. Генерал Тоски със сигурност ще се спре в подробности на този момент. Това, което се опитвам да кажа, Основната идея на моето изложение е, че винаги трябва да изхождаме от степента на ангажираност на националните компетентни органи. Важно е да видим и какъв процент от средствата биват възстановени. През последните години осъзнахме, че е много важно да заложим на превенцията – много по-трудно е да се налагат санкции в последствие, да се предприемат действия в последствие, за да се възстановят неправомерно отклонените средства. Ето защо ние поставихме акцента върху превенцията. Насоявахме също така на повишаване на квалификацията на нашите служители – на национално и регионално равнище. В Италия регионите играят изключително важна роля. в управлението на средствата, без значение дали става въпрос за средства по смисъла на кохезионните фондове или на общата сълскостопанска политика. Повишихме знанията и уменията на служителите ни на местно, регионално и национално равнище – и по този начин се улесни събирането на данни. Несъмнено, финансовите потоци много трудно могат да бъдат проследени в тяхната цялост. Финансовите потоци непрекъснато се преплитат, което осложнява задачата на нашите служители. Но те бяха обучени за да направят всичко по усилите си, да проследят тези потоци и да работят в сътрудничество. Никоя служба не може да работи сама, когато говорим за борба с измамите. Ето защо в Италия италианското правителство превърна в свой приоритет борбата с измамите. Това означава, че и е, делата срещу Италия е, за неизпълнение на нейните задължения трябва да намалеят за в бъдеще. Необходимо е да направим така, че действията на публичната администрация от нас да отговарят на изискванията на европейските ни задължения. Осъзнахме, че когато искаме нещо от Европа, трябва да го правим, ако първо сме поставили ред у дома. Когато говорим за принципа на правовата държава, за спазване на законодателството, ние си даваме сметка, че те трябва да бъдат на лице преди да пожелаем каквото и да е от Европа. Това е необходимо, за да може Европа да продължи да действа. Тоест има връзка между това, което ние правим на място, всяко едно действие по отношение на борбата с измамите, всяка една акция, която предприемаме, всяка една подобна дейност е свързана с други подобни дейности в други държави членки, защото всички ние сме по чапката на Европейския съюз и трябва да спазваме принципа на правовата държава. Трябва да се е, борим с отклоняването на европейските средства. Нашите усилия се вписват в преследването на целта да защитим правовата държава. С това ще приключа, госпожо председател. Благодаря на всички членове на парламента, на господин Тоски, на генерала Тарди за а, това, че се присъединиха към нас. Бих искал да поздравя целия екип, защото постигнахме нечувани резултати. Благодаря. Благодаря. Искам да кажа, че в нашата комисия сме доволни, че италианското правителство, че може много да се разчита на италианското правителство и че винаги бихме могли да сътрудничим по всякакви типове измами. Не е същото положението и не можем да кажем същото за всички европейски правителства. И ви благодаря за сътрудничеството. Сигурна съм, че ще получим много по-добри резултати с Италия спрямо други държави. И така, как точно ще продължим? Buonasera a tutti, onorevoli parlamentari, autorità argentine. Добър вечер, госпожо председател, го, дами и господа депутати. Аз съм генерала Тарди, който е от звеното на Гвардия де Финанса, който е в връзка с Европейския парламент и с съвета на министрите. Искам да благодаря на председателката Гресле за поканата тук. Благодаря ви, благодаря на всички депутати, които ни оказват чест да са тук тази вечер. И Искам първо и най-вече да благодаря на министъра Никола Верола. Благодаря също и на отговорника по европейските политики в Европейския съвет Диана Агустини. Както вече съм ви казвал, председателството на Министерския съвет създаде това звено за борба с измамите в Гвардия де Финанса, която, което всъщност играе ролята на технически комитет в борбата с измамите. И това звено съществува от 1992 година, февруари месец. Ние бяхме включени в отдел политически, европейски политики на е, съвета на министрите през декември 2012. Така че всички проблеми, свързани с управлението на европейските фондове, всъщност се разглеждат от нашия комитет. Имаме консултативна и ориентировачна функция спрямо националната администрация в борбата с измамите, в, данъчния сектор, злопотреби с земеделските фондове и други. Така че ние сме перфектното звено, което може да анализира и да задълбочи разглеждането на проблемите за борба а, а, с измами, извинявайте. И наскоро нашия комитет беше а, избрана като основно звено за координация на а, за борба с измамите на английски АВКО. Това е по регламент 883 наклона черта 2013 на Европейският парламент и съвета. Всички служби трябва да имат такава координация, звено за координация на борбата с измамите, за да могат да обменят по-добре информации и да имат по-добра връзка с ОЛАФ. Този член 3 от регламент 883 беше представен и на Италия по време на а, заседание на Коколав през май 2008. Предлагаше се да се предложи на всички държави членки подобни органи за борба с измамите възоснова на модела на Италия. И така, как работим ние на европейско ниво и на национално ниво? На европейско ниво Ние участваме в работата на ГАФ. Това е групата за борба с измамите на Европейския съвет и също КОКОЛАВ. Комисията, както и държавите членки, дискутират в тези групи всички въпроси, свързани с борбата с измамите и стратегическите действия на общо европейско ниво. Нашето звено дава подкрепа, оказва подкрепа и при обмена на информация, обмен на данни, които се предават на ОЛАВ и на всички европейски институции, които имат компетенции относно опазването на финансовите интереси на Европейския съюз. Имаме също така партньорства с различните компетентни органи, за борба с измамите във всички европейски държави и се базираме най-вече на проучването на различни казуси, както и обмен на добри практики и на данни. Звеното за борба с измамите гарантира приемането страна на АВКО на различни документи, които са поискани от Европейската комисия, по-специално във връзка с годишният а, годишен въпросник по член 325 също участваме в техническите задания на Лав, както и на групата за борба с измамите, така наречената група ГАВ на Европейския съвет, което ни позволява също така после да изготвим нашата национална позиция. Нека сега да видим действията на национално ниво. На национално ниво нашето звено а, се вписва в комуникацията за а, случаи на нередности с а, финансови средства и е, следи една база данни, която се нарича ИМС, система за управление на нередности. И разглеждаме всякакви подобни нередности, както на национално ниво, така и на регионално. Искам също така да добавя едно уточнение. Имаме едно, една мрежа, много широка мрежа с всички компетентни администрации, местна и национална, за да се улесни умена на информация и на по-добри практики и също за да имаме уеднаквени процедури за сигнализиране на време, в реално време, всеки път, когато някакъв проблем или е, се появи или се появят някакви критични елементи. По този начин можем да действаме много бързо по цялата територия на страната, като се използват над 300 души а, служители на тази територия. Те е, ни помагат в над 1000 случаи казуси, които се разглеждат на година тази помощ може да бъде по най-различен начин, просто чрез а, а, даване на данни или помощ от администрацията. Също в тясно сътрудничество с националните и регионалните власти ние също разглеждаме процедури за прекратяване, за приключване на различни нередности, случайни нередности и за събирането или сезирането на неправилно, нередно придобити суми. Няма. Това не означава, че ще останем с кръстени ръце. Искаме да помогнем на страната си да приберем средствата, които са били ам, отнети неправомерно. Така че, ние сме част от всички тези служби, които работят по одит, по проверка на сметките и така нататък. И работим заедно с териториалната администрация, така че да, да видим различните проблеми в различните типове е, реалности. Всичките действия са представени в доклада всяка година и този доклад се е, представя пред Националния парламент. Докладът е много подробен. Той представя Националната стратегия за борба с измамите, заедно с един анализ на риска. Този анализ пък е изготвен възоснова на всички данни, които сме събрали относно всички казуси на нередности или измами. По този начин можем да решим каква ще ни е стратегическата а, насока на действие за бъдеще и стратегическите ни цели за следващите години. Въз основа на този анализ на риска работим също и благодарение на статистически данни, различни таблици, доста детайлни, които представят отделните години и така следим еволюцията на измамите, на нередностите, на европейско ниво по различните области на интерес. Така както виждате на слайда, който е на екрана, борили сме се особено с измамите в структурните фондове, в европейските инвестиции, нещо, което представлява около 70% от общите финансови измами на европейско ниво, нещо, което е особено валидно за Италия. Като цяло структурните фондове представляват около 80% от неизправностите, които сме констатирали. Също разглеждаме и така наречената транснационална измама. Тоест, економически оператори, които работят в различни държави на Европейския съюз. Това са данни, които са събрани в доклада на ОЛАВ за 2016 година. Олаф забеляза, че, този, че това явление на транснационална измама се увеличава с всяка изминала година и затова е нужно да се нанесат промени в европейските норми и стандарти на законодателство, за да се спрат подобни транснационални измами. Тази европейска рамка позволява дори днес, за съжаление, една неуравновесеност между действията в различните държави членки. Тоест, все още няма достатъчна координация и синергия между държавите членки, за това трябва много спешно да се подсилят дейностите по сътрудничество между отделните органи а, и разследващи звена в отделните държави. Това е а, част от стратегията ни за борба с измамите. Ролята на АВКО е да стимулира и да направи още по-ефективна тази обмяна на информация за най-добрите практики между държавите членки. Обеден съм, че ако трябва наистина да действаме бързо в случай на измама и да избегнем отклоняването на обществени средства и на фондове, имаме нужда от такъв разследващ орган, най-вече за да видим дали има връзка между документите и реалността, ние имаме нужда да познаваме много добре реалността на отделните економически оператори, дейностите им и да видим дали наистина цифрите, които те декларират, са фиктивни или истински. И за това решихме в АВКО да окажем помощ на комисията в процеса на взимане на решение, най-вече чрез проекта на сътрудничество по проекти в борбата с измамите. Този проект е представен днес накратко пред вас. 15 държави, които участваха в този проект, Това са държави, които ни изпратиха експерти и се споразумяха по факта, че има едно най-малко общо крадно в а, тези транснационални измами. Т.е. няма ефективно законодателство, което да позволява ефективно сътрудничество между отделните държави в случаите на инвестиции или на финансиране по европейските фондове. Това отсъствие на норми, на правни норми, всъщност е характерното за всички измами. Именно за това имаме нужда да подобрим, да улесним потока на информация между държавите членки, като използваме естественият канал, който всъщност представляват офисите за координация на борбата с измамите, които съществуват в почти всички държави членки. На 9 ноември 2016 година тези заключения бяха представени на а, окончателната конференция тук в Европейския парламент присъствието на председателя на парламента Таяни и също генерал Тоски, както и други европейски депутати, които изказаха свой интерес за организирането на други заседания, като това тази вечер, е, за което ви благодарим. И с много удоволствие и гордост отбелязваме вашия интерес. Благодарим на госпожа Гресле, на цялата ви комисия, но също така и на всички депутати от Европейския парламент, които от, с резолюция от 16 май тази година всъщност а, показаха нуждата от сътрудничество и проекта за а, бъдещо такова в борбата с измамите и предлагат също да се вземе предвид оценката по прилагането на прословутия регламент 883 от 2013, за която говорих в началото на а, моето изказване, а именно относно разследванията на ОЛАФ. В този контекст искам комисията да започне възможно най-бързо своите действия, за да може до това, което и препоръчва Европейския парламент, за да постигне бързи резултати. Например, преразглеждането на въпросния регламент 883 наклона на черта 2013, за да се увеличи е, по-ефективното сътрудничество в борбата с измамите и да се осигури ефективно сътрудничество между отделните служби така наречените АВКО на отделните държави. Би трябвало да се подобрят взаимоотношенията, както и взаимното познаване. Нашата комисия трябва да продължи работата си по проект за сътрудничество номер 2. Целта на този проект е обмен на опит за разследванията. Освен това, ние ще имаме операции, които се изпълняват едновременно от две или три държави членки. По този начин би трябвало да се подобри качеството на нашата борба срещу измамите. Точно това, според мен, искаше и Европейския парламент в своята резолюция по-конкретно точка 90, в която се настоява за съвместни оперативни действия. В национален план АВКО също така работи по превенцията на противозаконната дейност чрез създаване на работна група. Тази работна група би трябвало да разработи база данни и платформа за борба с измамите. Работи се с различни агенции, както и министерства. Важно е да се работи и с органите, които управляват европейските средства – да имаме установен начин на действие от страна на престъпните организации. През септември ние всъщност започнахме работа по пакета за борба с измамите. В него участват различни министерства, агенции, всички те са обединени в усилията си срещу противозаконната дейност – ние искаме да имаме архив с най-често разпространените измами. Освен това, е необходимо да имаме и показатели, които да ни насочват за извършване на проверки. Веднага да виждаме къде има риск от злоупотреба с обществените фондове. Много често, в противен случай, се пилеят ненужни усилия. Органът за управление на европейските средства към Министерство на културата и историческото наследство, например, има координираща роля, тъй като ние сме подписали меморандум за разбирателство – той засяга най-вече информационните потоци, свързани с културните паметници. Ние сме предвидили и специална проява, в която да се включат различните професионалисти и юристи, които се занимават с управление на фондове. Според мен, много важно е, за намаляване на грешките при боравенето с европейски фондове е да се организират точно такива инициативи. Разбира се, трябва да се работи на подходящото ниво. В заключение ще кажа, че Възоснова на натрупания опит в Авкус, ние можем да твърдим, че вече имаме натрупани умения, имаме ноу-хау и можем да бъдем надежден партньор на европейските институции и съответно звената за борба с измамите в държавите партньори. Това е, разбира се, от значение за по-доброто управление на европейските средства. Аз съм на разположение, мога да предоставя и документация, ако тя ви интересува. Много ви благодаря за толкова изчерпателното изложение. Нека кажа само следното. Благодаря за информацията, но тази статистика европейска ли е или италианска? Европейска. Благодаря, може би сега вече мога да кажа, че добре ви разбрах. Сега давам думата и на вас. Благодаря. Уважаеми дами и господа, членове на Европейския парламент, първо и аз искам да ви поздравя от името на Гвардия Ди Финанса, да ви благодаря за поканата на това толкова важно заседание. Всъщност, заседанието е елемент от един общ план, който се фокусира върху стратегиите за защита на финансовите интереси на Европейския съюз. Работата в тази област се основава на задълбочен анализ Възоснова на този анализ ние можем да препоръчаме и нормативната уредба за защита, например, на структурните фондове. По тази инициатива работи ОЛАФ, работи и собствената ни комисия, както и съответният член на кабинета в Италия. Твърдо сме убедени, че нормите в тази област могат да бъдат много полезни за разследванията. Така ще стигнем до реални резултати и ще работим в по-тясно сътрудничество с правоприлагащите агенции в Европа. Поради множество причини Сътрудничеството на министерско ниво е особено важно, нещо на което се обърна специално внимание по време на италианското председателство на Европейския съюз. Всъщност работната група тогава се председателстваше от член на Гвардия Ди Финанца – бяха разработени различни проекти, които след това бяха поети от членове на командването на Гуатия Ди Финанса. Това са все проекти, насочени към защита на бюджета на Европейския съюз. Благодарение на подобни инициативи ние обменихме не само опит, но и техническа и разследваща информация. Съгласно италианското законодателство, Гвардия де Финанца е задължена да защитава интересите, свързани с европейския бюджет. За нас това е водещ приоритет. Едно от нашите задължения – свързани изобщо с опазването на обществените интереси при разходването на средства. Още през 1991 година нашия национален парламент, заедно с други членки на Европейската общност, се обърнаха към Гвардия Ди Финанса с настояването тя да обхване в своята дейност и борбата с измамите, свързани с европейски средства. Така че, както вече обясних, е, Гвардия Ди Финанса работи и в тази област и го прави вече години наред. Всъщност, всички членове на Гвардия ди Финанса могат да се занимават както с административни задачи, така и с чисто юридически. За нас водещото е, разбира се, борбата с измамите. Италия, освен това, на практика приложи принципа по член 375 на ДФС. Съгласно този принцип, държавите членки трябва да се борят с измамите, които вредят на финансовите интереси на Европейския съюз, което означава, че те трябва да въведат същите мерки, които използват за защита на собствените национални финансови интереси беше решено, че органът, който ще следи за това, трябва да бъде Гладия ди Финанса. Всъщност трябва да кажа, че ние сме се занимавали с тези въпроси в течение на 243 години. но е добре, че сега има конкретна стратегия. Освен това са очертани много ясно и съответно ролите на националните съдилища и международните. Ние оценяваме риска, правим кръстоса на проверка в базите данни и когато видим някаква система, тогава разработваме и съответната методика. Свързваме се и с различните компютърни звена на националната ни територия. Имаме, разбира се, и специално разследващо звено, което също така разработва и проекти. Целта на тези проекти е да се обърне специално внимание на високо рискови, рисковите е, фактори. Това звено изпълнява и операции. Имаме и своята адхок разследваща група. На тази група се дава и правото да извършва собствени преки разследвания. Както вече обясних, ние се борим с измамите и с европейски средства. Всъщност това е всъщност в компетентността на генерал Франческо Атарди, който вече се изказа – в абсолютно всяка област и провинция на Италия имаме съответните звена, които работят по всички тези въпроси. Те защитават обществените финанси, непрекъснато работят под натиск, но са разработили съответните звена за борби, борба с измамите като тези звена получават същата подкрепа, както и останалите. Задачата им е свързана най-вече с проследяването на противозаконно придобити средства – те се занимават много често с структурните фондове, с селско-стопанските инициативи. Има три е, вида измами, може би, или три начина да се подходи към измамите. Правят се на първо място измами още преди осъществяване на плащането. Имам предвид покриването на определени изисквания за получаване на съответните средства – ние знаем, че се извършват проверки експост след изплащането на средствата. Много е важно обаче да се работи ефикасно, като се използва анализът на риска. Има и друг тип измами, и с тях вече конкретно се занимава Гвардия Ди Финанса по един много по-целенасочен метод. Става дума за извършване на проверки, когато има подозрение за измама. Тогава се включват и различни полицейски звена. Ние изпълняваме и допълваща функция, като извършваме проверки съгласно тази методология. През последните пет години специалното звено за борба с европейските измами участва много активно. Те всъщност имат набор от правомощия които се разширяват, тъй като се включва всичко свързано с европейския бюджет. Имаме и специална законодателна норма от 2012 година, тъй наречения закон за развитието, закон номер 83 Съгласно този закон при всички обществени фондове се правят проверки и за опасността от изпиране на пари. Имаме и специално звено, което разследва измамите в областта на здравеопазването. Те имат правомощия по закон 1489. Те могат да правят проверки на различни организации и агенции и да изискват съответната документация. Нашите служители принципно могат да изискват счетоводна документация, както и копия от тази документация. Също така, те могат да правят кръстосани справки с данъчните регистри. Така че правомощията им са наистина много големи. Те отговарят съответно и на предвиденото по закон. В случая правомощията са свързани с тези на полицията, която работи по финансово-економически злоупотреби. Всичко това, надявам се, ви показва, че ние наистина се стараем да изпълняваме своята отговорност. Не искам да навлизам в подробности, само ще кажа, че между януари 2015 година и първите 10 месеца на 2017 година сме имали 7000 различни интервенции, свързани с бюджета на Европейския съюз и различни опити за измами, получаване на средства. Става дума за 900 милиона евро от структурните фондове 400 милиона евро от средства по ОСП и ОПОР – Общата политика за рибарство. Това е периода, както вече казах, януари 2015 до първите 10 месеца на 2017 година. На 3000 лица бяха докладвани – на националните органи е, по подозрения в злоупотреби с общностни средства. Това доведе е, до конфискации на стойност на 60 милиона евро. Както виждате, една доста обширна дейност, в която участват и економическата и финансова полиция, и Гвардия Сивил. Ние следваме и насоките на Олаф, защото, както казах, е важна защитата на европейския бюджет. Гвардия Ди Финанса предоставя много силна подкрепа на Олаф. Сътрудничеството с Олаф, освен това, се подобрява. Ние имаме и протокол за разбирателство от 2012 година, който всъщност въвежда платформа за обмен на информация – в нея са дефинирани различни начини за обмен на информация и най-добри практики. Нещо, което предшества регламент 883 от 2013 година за сътрудничеството между ОЛАФ и държавите членки. Между ОЛАФ и Гватия Ди Финанса има непрекъснато сътрудничество – Нашата работа се ръководи от армейския штаб. Всичко това означава, че през последните няколко години вече имаме много по-добри гаранции, защото има по-добро сътрудничество, много повече срещи за координация и в Италия, и в чужбина. Идеята е дейността да бъде далеч по-целенасочена. Така имаме наистина съществени резултати при борбата с измамите. Аз изброих доста от тях. Всичко това показва нашите приоритети на командването на нашия щаб. Затова е важно и институциите да обменят информация. Ние имаме своята стратегия за сътрудничество с ОЛАВ. Има различни процедури, които се следват. Принципно се изпълнява регламент 883 от 2013 година. но разбира се, ние сме тези, които трябва да извършваме пряката дейност в държавата си. Олаф не може да го направи вместо нас. Знаем обаче, че нашата роля е отчетена и в ежегодния доклад на ОЛАВ за защита на финансовите интереси на Европейския съюз. Накрая бих искал да поговоря и за сътрудничеството между ОЛАФ и Гвардия Ди Финанса при защитата на приходите на Европейския съюз, имам предвид контрабандата. Както знаем, се водят различни транснационални разследвания – те са възможни и благодарение на подкрепата на нашите две институции. Така спряхме много от внасяните цигари по летищата в Италия. Успяхме също така да проникнем в различни престъпни организации и те да бъдат разтурени. Организации, свързани с такъв незаконен трафик. Съдилищата в Италия се отнасят с голямо доверие към работата на Гвардия Ди Финанса и това е важно, когато има злоупотреби с европейски фондове. Необходимо е да можем да възстановим отклонените суми. Работим заедно с полицията, анализираме документацията, правим своите проверки и всичко това в крайна сметка подпомага борбата срещу измамите. Гвардия Ди Финанса няма никакво съмнение, че е много важно да разчитаме на пряко сътрудничество в Европа при контрола на европейските фондове. Това означава специални мерки, тъй като има наистина важни пропуски, а сумите при фондовете са доста големи. Следователно възниква опасност организираната престъпност да си присвои тези пари. На нас ни трябват ефикасни инструменти за обмен на информация между държавите членки. Нещо, което отива много по-далеч от предвиденото като законови мерки или съдебна дейност. Би трябвало да можем да свършим своята работа – Бих искал още веднъж да ви благодаря накрая за възможността да представя своята организация тук, да представя и много важната работа, която извършваме. Гвардия ди Финанса се води от задачите, които са и възложени от италианската държава. Ние няма да пестим усилия ще работим в подкрепа на финансовите интереси на Европейския съюз. Ще направим абсолютно всичко по силите си. Благодаря. Благодаря ви. Мисля, че Трите презентации, които чухме, съдържаха едно и също послание – а именно желанието да се осигури подкрепа при опазването на средствата от структурните фондове. Работи се в тясно сътрудничество с ОЛАФ, с Евроюст. Съвсем скоро ще се работи заедно и с Европейската прокурорска служба. За да може да се работи с нея, обаче ще трябва да има сериозни съмнения за нарушения каква официална помощ очаквате по отношение на обмена на информация? Когато говорите за неправомерни действия, имате предвид конкретна престъпна дейност или просто някаква дейност с съмнителен а, происход? Сътрудничеството между държавите членки е възможно, но понякога то би могло да забави допълнително нещата. Може ли да ни дадете малко повече обяснение? Имам въпрос и за сътрудничеството ви с Олаф. Впечатляващи са цифрите, които цитирахте. 3000 човека. Три хиляди човека са подведени под съдебна отговорност за отклонение на средства и за измама. Каква е ролята на Олаф при събирането на улики? Предполагам, че а, упражнявате контрол върху разходите и аз се питам каква е ролята на Олаф. Предполагам, че самите вие засичате а, самите измами и нередности без подкрепата на Олаф. А когато Олаф ви предоставя помощ, как се възползвате вие от нея? Функциите на Олаф трябва да бъдат допълнително изяснени. Знаем, че има известна правна несигурност относно задачите на Олаф. Бихте ли ни казали какво имате предвид под а, а, водеща роля? А, съвсем скоро ще преразгледаме регламент а, за създаването на ОЛАВ. Уверявам ви, аз съм докладчик по регламента. Задачата ми съвсем не е лесна и а, всички се питаме в каква посока трябва да тръгне следващия регламент за ОЛАВ, за да може да се борим ефективно с измамите. Относно престъпните групировки, вие е, не говорихте за мафията е, и за престъпните групировки. Може ли да кажете нещичко и в това отношение? Какво трябва да направим ние? Как е, да действаме, защото понякога като че ли сме прекалено наивни? Sì, grazie. Allora, discorso Olaf. Eh, благодаря ви. Ще започна с въпроса ви за Олаф. Както казах и преди малко, ние работим като обменяме информация и данни с различните институции и в частно с ОЛАФ. Цитирах ви член 3, параграф в това отношение. При последните ни акции тази година, 2017 година, ние всъщност действахме по информация получена от ОЛАФ по така наречените проверки на място. On-spot checks. Аз Предавам информацията на генералния штаб, който е централата за европейските средства в Италия, след което този генерален штаб предава информацията на различните е, регионални департаменти в Италия. Олаф вече изрази своята благодарност към нас, тъй като много от служителите на тази агенция ни посещават и работят в Италия. Що се отнася до сътрудничеството ни с ОЛАФ, ние изработихме различни документи – така, например, един от тях се отнасяше до стратегията за борба с измамите на национално равнище. Изготвихме също насоки а, при а, обществените поръчки и така нататък. Обменяме много информация с Олаф. Получаваме информация от Олаф, предоставяме такава. Сътрудничеството ни винаги е било положително. А по-конкретно на въпроса ви за структурните фондове, бих искал да кажа, че работим с Олаф и за засичането на отклоняването на европейски средства. Когато, например, се, използ... се издават фактури за неизвършени операции или когато се иска финансиране за несъществуващ проект или когато се подават документи е, за извършена работа, която не е била извършена – или пък когато се твърди, че се изисква допълнителна информация, фиктивни работни места, дружества създадени за целите на извличане на средства, изместване на производството в държави, които имат по-благоприятно данъчно облагане, постоянната смяна на персонала – за да може да няма проследяемост на извършените действия. Има различни злоупотреби и измами, по които работим постоянно. Непрекъснато поддържаме връзка с Олаф. Опитваме се да обясним че това са основните насоки, по които трябва да работим. Но за тази цел се нуждаем от адекватна структура на европейско равнище. Осъзнаваме добре, че не можем да се справим сами. Трябва да работим всички заедно, за да бъдем по-силни. В заключение, бих искал да повторя нещо, което казах преди малко, но ще го повторя, за да отговоря на въпроса ви. Казах, че не трябва да се прави паралел между действията, които предприемат държавите членки по отношение на борбата с измамите. Държавите членки предприемат различни действия. И в това се крие основния проблем. Погледнете препоръките, които отправя Олаф на държавите членки за разследванията. В годишния доклад за 2016 година насоките в съдебната област за държавите членки казват, че че има огромни различия между държавите членки. Огромни. Олаф задълбочи анализа си и се опита да разбере и да установи защо съдебните органи не изпълняват препоръките му. Насоките и препоръките на Олаф са основателни. Всички ние знаем какви са те, но това, което ме порази, беше, че в някои случаи компетентните органи на държавите членки и ОЛАФ имат различно тълкуване. Е, и понякога тази разлика в тълкуването наистина е, ме плаши, защото се стига до там държавите членки да не осъзнават огромния риск, който се крие в процеса на разследването. Някои дейности, които се считат за незаконосъобразни от ОЛАФ, се смятат за законосъобразни в някои държави членки, членки като например издаването на фалшиви фактури. В много държави на издадените неправомерно фактури се гледа като на а, неплатени фактури на тях не се гледа като на престъпна дейност, като на измама. На тях се гледа като на обикновена грешка. Това искам да кажа. Пълномощният министър Верола говори преди малко точно за това. И с оглед на това различно тълкуване, Италия се превърна в водеща държава в борбата с измамите. За периода 2012-2016 година подведохме под съдебна отговорност 63% от извършителите, което показва, че Италия се справя отлично – Имайки предвид огромния процент информация, който тече от Олаф към Италия, ние се справиме отлично, защото голяма част от подадената информация бива използвана, за да може лицата да бъдат подведени под съдебна отговорност. Нашата администрация работи изключително добре. И това се дължи на економическата и финансовата ни полиция. Гвардия ди финанса. Нашата организация, която, както виждате, е огромна, работи в областта на борбата с измамите – ние водим разследвания, но ако желаем да се справим действително с измамата, защото тя е многолика, ако искаме да бъдем ефективни в борбата си, а в Италия искаме да бъдем ефективни, то тогава ще се нуждаем от единни стандарти в Европейския съюз. И това не са нашите препоръки. Олаф е на същото мнение. Той изпрати препоръки на всички компетентни органи в държавите членки, в които описа начина по който трябва да се а, развива контрола в тази област. И имаше препоръки за всяка държава членка. Така че нашият пример в това отношение, според мен, е чудесен. Благодаря ви. Благодаря на генерал Атарди, който отговори подробно на първият ви въпрос. Аз на свой ред бих искал да кажа четири неща. Гвардия ди финанса допринася за подобряването на координационната дейност. Министерството на правосъдието и съдебната власт в Италия получават цялата необходима информация за съдебните производства. Ние предоставяме на италианското правосъдие цялата необходима информация и много често – Министърът на правосъдието изразява публично своята благодарност към нас. Обучаваме магистратите, съдебните служители, защото, както вече ви казах, ние сме истинска економическа и финансова полиция. И ние можем да служим за пример. Целта ни е да можем да служим за пример на останалите държави членки, за да може и те да бъдат по-ефективни и всички ние да бъдем по-ефективни в трансграничната си дейност. Благодарение на втория ни департамент, допълнително можем да повишим ефективността на нашата работа. В момента установяваме контакт с държавите членки на Европейския съюз, защото всички ние сме част от един и същи съюз, но установяваме контакт и с държави не членки на Европейския съюз. Аз а, участвам в а, Международната организация по борба с измамите и ще имам възможност да пътувам в Парагвай и в други неевропейски държави, в които ще може на най-високо равнище да обсъдим акциите, които проведохме в Италия по чапката на Гвардия Дифинанца. Ако позволите, може би госпожа Киничи би могла да вземе отношение в този дух. Бих искал да посоча, че по време на изслушването за борбата с тероризма имах възможност вече да ви говоря за ролята на гвардия Ди Финанца. В Италия За съжаление, от дълги години се борим срещу основния ни враг – мафията. Камора, Дрангета, мафиотска организация, срещу която се борим от дълги години. Тази мафия сега развива и трансгранична дейност. Тя е отговорна за различни престъпления, свързани с наркотрафика, с трафика на оръжия, с какво ли не. Ето защо смятам, че имаме оперативен опит в това отношение. Натрупали сме опит, превърнали сме се в експерти, специалисти в тази област – съдиите Бурселини, Фалконе. Спомнете си за тях. Спомнете си за тези съдии, които се бореха срещу мафията. Имаме за първи път у нас бе създаден и специален прокурор, който е, да работи по въпросите на мафията. Е, това са е, факти, които са важни. Нищо не може да обегне на нашето разследване. знаем, че трябва да разследваме всичко и навсякъде, за да може да разплетем мрежата на а, това незаконно благодетелстване, което се случва навсякъде. То позволява днес да се финансират и терористични нападения. Гвардия ди Финанса, в качеството си на економическа и финансова полиция, трябва е да гарантира правната рамка в Италия, но и не само. Трябва да гарантираме върховенството на правото в цяла Европа. За тази цел се нуждаем от обучени и компетентни служители. Затова ви казвам, че ние сме готови, напълно готови и на ваше разположение – да си сътрудничим не само с ОЛАФ, но и с всички национални компетентни органи, които работят в областта на борбата с измамите. Благодаря. Господин Штеховски, благодаря. Благодаря за дадената ми дума. Благодаря за вашата дейност. Учил съм в Рим и винаги съм се възхищавал на Гвардия де Финанса за елитната структура, за това как вашите служители са горди с това, което правят. Дори съм мечтал да бъда служител в Гвардия де Финанса. И един ваш служител на Гвардия де Финанса каза, че всъщност това е елита на италианските служби. Нещо друго. Ние ценим високо вашата дейност. За нас Италия е пример как трябва да се борим с мафията, с организираната престъпност. И това, което обаче все още виждаме в Централна и Източна Европа, е, е изобилие от е, измами с е, така наречените измама въртележка за ДДС. Също виждаме, че има фиктивни фактури, които се издават, примерно в Чешката република. Има огромни измами с ДДС. Вие говорите за нуждата да се обучат хора. Моят опит показва, че съдиите, както и много често прокурорите, всъщност въобще не разбират този тип измами. Така че искам да попитам, имате ли някакви специфични проекти за съдиите в Централна и Източна Европа, за да сме сигурни, че ще се увеличи финансовата им грамотност, така да се каже, за да се борят по-добре с финансовите измами, защото много често се осъжда престъпление в първоинстанционния съд. И след това при а, обжалването решението на първоинстанционния съд е отхвърлено, защото се казва, че има а, формални грешки в економическата дейност при делото. И също други ми въпроси относно обучението на полицейските служители. Много често, когато дискутираме подобни въпроси с финансовите органи в Чешката република, считам, че дори и обучението на тези служители е много слабо. Затова ви питам, ще обучите ли допълнително и тези служители в сътрудничество с другите държави? Господин Киничи, госпожа Киничи. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на нашите италиански гости. Разбира се, вече сме се срещали и в миналото. Имахме неформално заседание по време на специалната комисия за борба с тероризма. И за мен е чест, за мен беше чест да ви слушам и, и тук. Благодаря, да, че ни представихте толкова ясно работата, осъществена от Гвардия де Финанса в Италия, най-вече в борбата с финансовите престъпления. Нормално е да се спрем най-вече върху измамите. Измамите, които вредят на европейските интереси. Генералите Тоски и Атарди вече отговориха на въпросите, които мислех да задам. Вие се оплакахте най-вече от липсата на сътрудничество и съгласуваност между процедурите, използвани в различните държави членки. Т.е. един вид отсъствие на, на директно административно сътрудничество. Казахте, че това съществува с Олаф. Може би в такъв случай можем да се постараем да ускорим процедурата, като подобрим сътрудничеството с държавите членки. Колегата, който говори преди мен, също го каза. Това сътрудничество се базира най-вече на доверие. Съвместно взаимно доверие. Това сътрудничество и тази координация зависят също и от обучението. Вече не става въпрос да имаме само национално обучение. Това обучение трябва да се впише в една европейска рамка. Смятам, че това ще е най-добрият начин да се насърчи координацията. Нещо към което всички се стараем и се стремим. А, може би ще е добре да имаме едно, една по-широка визия, която да обхваща всички държави членки за обучение. Е едно обучение, което ще ни позволи да имаме по-ефикасно сътрудничество. Генерал Тоски вече говори относно борбата с организираната престъпност в Италия. Ние имаме много специфичен опит, най-вече относно типологията на престъпленията и превенцията им. Нещо, което а, е важно, защото тези престъпления после могат да послужат за прикриване на още по-големи финансови престъпления, тъй като знаете, че има цели организации, които се крият зад видимите организации на организираната престъпност. Питам се тук дали това съществува само в Италия или е и навсякъде. Говорихте много за сътрудничеството относно превенцията. Говорихте за конкретно тем проект за превенция в, в областта на сътрудничеството. Смятам, че това е особено важно и смятам, че в Европейския парламент бихме могли да изградим един меморандум, свързан с превенцията, където да се оповестят различните проекти, финансиране на европейско ниво, така че подобни проекти, като този, който представи генералът Арди, да се конкретизират. Смятам, че ще е много интересно да знаем какво ще стане с подобни проекти за координация. И искам да знам какво ние като европейска институция можем да направим, за да насърчим подобни проекти в държавите членки. Благодаря, господин Вали. исках да задам въпрос. Съвсем набързо, тъй като нямаме много време. Искам да благодаря на генералите, които са тук и които вършат великолепна работа, много тежка работа в Италия. И това за благото на Европейския съюз. Въпреки, че понякога се сблъскваме с много тежки евроскептични позиции. Но така или иначе всички смятаме, че трябва да се борим с измамите и да имаме широко сътрудничество, както на европейско ниво, така и на международен план. Това е без никакво съмнение. Знаете, че вече говорихме за структурните фондове, когато говорихме за финансовите интереси на Европейския съюз. Смятам и се надявам, че ще успеем да извлечем полза от дискусията тук. Относно прозрачността. Тук се сблъскваме с една ключова тема. Прозрачността, свързана с трансграничните измами, обмена на информация, на данни. Погледнете какво става в банковия сектор. Искам да задам един въпрос. Настоящата регламентация позволява ли да се проверят информациите, от които имате нужда относно банковите, международните банкови потоци? Или все още има а, неясноти? Трябва ли да се подобри европейското законодателство? Знаете, че има най-различни явления в международен план, световното укриване на данъци, на финансови потоци. Знаете, че много банки напоследък бяха в центъра на скандалите, особено по някои големи такива теми. Има ли държави, които предпочитат да сътрудничат и други, които не предпочитат или напълно отказват? Знам, че има някои държави в Северна Европа, които не са особено ентусиазирани за евентуално сътрудничество, които много обичат да критикуват южните държави. Но когато стане въпрос за трафик или за контрабанда и фалшиви стоки през техните северни пристанища, всъщност се оказва, че не са толкова чисти. Благодаря, госпожа Джофреда. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. И аз искам да благодаря нашите, на нашите гости за присъствието, както и за а, безценната информация, която ни дават. Това е невероятен труд. И до някъде тук съм горда от моята държава, защото Италия всъщност е лидер в борбата с а, финансовите измами. Исках да се спра на една точка спрямо казаното от нашите гости. Искам да сложа акцента върху видимостта на явлението измама. Ако тези измами не са достатъчно оповестени европейският гражданин ще загуби и рискува да загуби всякакво доверие в Европейския съюз. Има истински измами, има и нередовности, които всъщност са близки до измамите и понякога биват използвани а, от всички от тези, които критикуват Европа. Така че трябва да видим как да направим по-видими нашите действия в борбата с измамата, събирането на сумите, сезирането им. Тоест, гражданите трябва да знаят, че ние си връщаме суми от измамите благодарение на различни операции и на различни разследвания. Казвала съм го и пред Комисията по регионалните дела на Европейския парламент – осъществих един доклад, в който настоявах точно върху видимостта на явлението измама и също на а, нашите контрадействия, на явлението такова, каквото го вижда широката общественост. Въпросът с измамите напоследък придоби много особено значение в европейски план. Говорихте за сътрудничество с ОЛАФ, с институциите на АВКО и службите за координация на борбата с измамите. Тъй като тази координация се подобрява, в Комисията по регионално развитие, също Комисията по земеделието, това са комисиите, където участвам и две области, в които има най-голям брой измами. да искам да знам, има ли, намирате ли вие общи точки, сходности между измамите в тези сектори? Считате ли, че ще е полезно да подобрим обмената на добри практики, защото казахте, че има огромни разлики между държавите членки в добрите практики. И тъй като Италия е в позицията на лидер в борбата с измамите, не можете ли да споделите своя опит с останалите държави членки? Тоест да има повече хомогенност на европейско ниво, за да имаме конкретни резултати, защото точно това ни интересува. Благодаря, господин Чеза. Благодаря ви. Съвсем накратко. Мисля, че така или иначе нашите въпроси са сходни, но ще се върна на въпроса на госпожа Гресле от началото. Аз бих искал първо да благодаря на генерал Тоски и на всички от Гвардия ди Финанса. Мисля, че нашата традиция в тази област ни помага много по-ефикасно да се борим. Ние сме се борили срещу тероризма, червените бригади, различните проявления на мафията – в Италия. Гвардия Ди Финанса винаги са били много добри в това, което правят. Разбира се, ме ме интересува как работата, която се извършва в Италия, помага на усилията по други места. Вие споменахте сътрудничеството с Олаф, което е от колешно, но поне 13 годишно но ние в Европейския парламент искаме да се осъществи качествен скок, да се направи нещо повече. Не знам какво бихте предложили вие. Е, вие говорихте за това, че между различните държави членки няма еднакъв подход – интересуваме е каква може да е ролята на ОЛАФ, на Европейския парламент, за да сме сигурни, че тези огромни разлики, които всъщност са много притеснителни, в крайна сметка ще отпаднат. И тъй какво може да направи Европейския парламент, как Олаф може по-добре да си върши работата – предполагам, че можем да осъществим напредък. Благодаря и накрая председателя Артюи. Благодаря. Много съм впечатлен наистина от това, което представихте, господин генерал. Ние наистина стигаме до същината на европейска тема, много важна за европейските граждани, защото става дума за управлението Наистина Европа е много различна в различните си държави. Държавите членки не прилагат една и съща методика, дори не винаги използват една и съща формулировка. Говорим за процент от БВП и така нататък, но трябва да има уеднаквяване, особено при борбата с измамите. Що се отнася до тази борба, тя се извършва в контекста на глобализацията и държавите членки не могат сами да извършват контрола. Те нямат средствата за такъв ефикасен контрол. Следователно и нормите имат много пропуски. Ето ние можем да мислим, за нормативната уредба, която да помага за предотвратяване на измамите, но накрая по този начин се стига до норми, които са всъщност абсолютно непоносими от гледна точка на гражданите, на операторите. Това превръща Европа в карикатура, тъй като Фактът е, че самите държави членки няма такива структури за вътрешен контрол. Ето Италия има такава структура. Много е важно да има качествен вътрешен контрол страна по страна. Ето както в Италия, там имаме структура с 4-5 звезди, наистина отлична, но на други места това не е така. Е, всъщност, първия въпрос, който бих ви поставил е следния. Ако погледнем финансовия регламент, той предвижда ли изобщо вида контрол, който вие изпълнявате в Италия? На второ място ме интересува какви са вашите отношения с данъчните служби и службите, които следят за обществените сметки. Защото, доколкото разбирам, вие се отчитате пред съдебните органи и сте военизирана структура. На трето място – ОЛАФ. Ние имаме Европейската централна банка, имаме и органа за пруденциален контрол – в различните национални и централни банки имаме такива комисии за контрол. Разбира се, те не са безукорни и органа за пруденциален контрол трябва доста да поработи по подобряването си. Възможно ли е обаче Олаф да има същите прерогативи, що се отнася до контрола на националните органи? например, Олаф би могъл а, да прави рейтинг на контрола, който се извършва в различните държави членки. Защото не би трябвало да се оказваме в ситуация, при която имаме регламент, който би трябвало да се прилага по един и същи начин навсякъде и въпреки това да виждаме, че има много какво да се подобри. Още веднъж ви поздравявам за това, което представихте и извършената работа. Ще се опитам да отговоря на всички тези толкова интересни и многобройни въпроси. Възможно е да ги засегна в различен ред, но ще се опитам да отговоря на всички. Първо, отново темата за обучението. Трябва да кажа, че ние с задоволство можем да кажем, че на 21 този месец ние ще обявим темата за обучението на Гвардия Ди Финанса за следващата година, като отчетем направеното до сега. Ще обявим учебната си програма. Фокусът е свързан с образованието, квалификацията и подобряването на уменията на служителите на Гвардия де Финанса. Това е много важно за нас в Италия. И всъщност усилията по това обучение бяха отчетени още 2013 година ние сме подписали меморандум за разбирателство заедно с ОИСР. Това е обучение, което би трябвало да обхваща служители на различни звена на полицията. Целта е да хармонизираме методите за разследване на економическите и финансови престъпления – ще обучаваме хора от целия Европейски съюз и това ми се струва много важно. Всъщност най-важното е да сме сигурни, че в Европейския съюз процедурите за разследване са до някъде уеднаквени, защото бихме искали да говорим на един и същ език, що се отнася до оперативните си методи да знаем, че всички полицейски сили използват същата методика. Това със сигурност много ще ускори процедурите и ще ни позволи реални резултати. Така ще можем наистина да разкриваме престъпления много по-бързо. Мога да ви дам и два примера, ако позволите. Настоящия председател на Сената в Италия е предишен прокурор, който разследваше различни дела, свързани с мафията. 2010-2011 година той отиде в Сърбия, за да помогне там да се състави антимафиотското законодателство въз основа на примера на италианското законодателство. Това е сегашния председател на Италианския сенат. Той има дългогодишна кариера като съдия в Сицилия и е познат много добре като прокурор по дела срещу мафията. Ето, ние работим в много тясно сътрудничество с Сърбия. Сега мога да кажа, че всяка седмица имаме обмени на информация. Това е приятелски настроена страна. Когато има някакви економически и финансови притеснения, винаги предоставяме подкрепа. Освен това ги включваме в различни полицейски курсове, свързани с економически и финансови престъпления. Учим ги как да се борят с данъчното укриване и данъчните измами, особено най-вредните от тях. Наскоро проведохме и среща в Триест с балканските държави. Тя беше проведена всъщност само преди 2-3 седмици. Присъстваха министри на вътрешните работи, ръководители на полицейски служби, посланници. Всички те попитаха дали е възможно да изпратят свои служители в полицейската ни школа или в нашия щаб, за да се обучават. Например, да дойдат такива служители от Черна гора, Албания и да знаят какви са техниките и процедурите на разследване, за да има доближаване в методите. Благодаря на господина, който отправи много добри думи към Гвардия Ди Финанца – Мога да ви уверя, че ние наистина работим много професионално. Години наред се борим с организациите от мафиотски тип, както и с тероризма. Италия е една от малкото страни по света с такава специализирана институция, като Гвардия ди Финанса – много малко са тези държави, всъщност техния брой намалява. Мисля, че това ни прави почти уникални. Пак ще кажа, много са малко държавите, които имат звено, което да се бори по този начин с економическите и финансови престъпления. Ние имаме правомощия, свързани с акцизите, данъците, приходите. Всичко това с цел да сме сигурни, че общественият ред се спазва. Акцентът пада най-вече върху предотвратяване на финансирането на тероризма – Аз изброих множество постижения и трябва да кажа, че го направих с гордост, но сигурно от постиженията разбирате и нашите притеснения. Не можем да кажем, че европейското законодателство се е преборило ефективно с измамите. Все още има области, където финансовите измами всъщност успяват да си проправят път – Госпожа Киничи ме попита за нашите отношения с данъчните органи. в економическата и финансова комисия, създадена от нашия министр на финансите. Има представители на данъчната агенция това са цивилни лица. От тях се изисква проследяването на всички дела по ДДС от началото до края. Освен това, те са тези, които предлагат нормите за ДДС и гарантират изпълнението на тези норми. Докато ролята на Гвардия Ди Финанса е най-вече борба с измамите, особено когато има международен елемент. Така отговарям и на въпроса за данъчната въртележка, това е класически случай на измама в Европейския съюз. Имаме и международен елемент и освен това става дума за изключително вредна схема, защото се губят не само приходи, но и конкурентоспособност. Данъчните измами Нарушаването на данъчното законодателство, пак казвам, не води само до намаляване на приходите. Те водят до изкривяване на системата за свободна конкуренция. Вече правилата не са еднакви за всички. Дънакоплаците, които си изпълняват задълженията, се оказват пострадавши. Има опити за избягване на ДДС. Разбира се, ако едно дружество не начислява ДДС, се оказва поне 20% по-ефтино от останалите конкурентни дружества. Ние в Италия много се гордеем със своите постижения. Ще спомена и закон номер 599 от 1976 година. Защото това е основата на нашата дейност. Този закон, който споменах, ни дава достъп до документите и архива. ние имаме достъп до данните на Банка Италия. В Гвардия Ди Финанса ние имаме право да водим финансови разследвания въз основа на поступилата банкова информация – това е информация, с която притежават финансовите институции, но ние имаме достъп. Имаме достъп и до информация за банковите сметки на заподозрени лица. Това са лица, за които подозираме, че има финансови и економически престъпления. Всички тези правомощия ни улесняват в работата. Не знам дали биха ни помогнали обаче в един международен контекст, защото ми се струва, че не всички държави, особено в Северна Европа, имат такъв тип законодателство. Освен това, те не работят по същия начин, заедно с други звена. Затова и ние продължаваме да работим изключително интензивно, като разчитаме на международните мрежи, международния ангажимент искаме да сме сигурни, че сътрудничеството се направлява по-структурирано. Тук нямам предвид само съдебното сътрудничество, а и административното. Съжалявам, ако доста дълго говорих. Струва ми се, че ние наистина имаме нужда най-вече от това да има съвместни обучения. Това е предварителното условие, за да говорим един и същ оперативен език. Това наистина ще ни помогне да ускорим процедурите, а и докладването. Ще можем да предоставяме и помощ на всички при всякакви видове сътрудничество и с други съдебни органи. Благодаря. Е, с какъв персонал разполагате? Колко души има във вашата служба? Колко? Allora, la Guardia di Finanza attualmente è eh, formata da circa 58.000 uomini e donne, ma... La Guardia di Finanza има 558 служителя. Бе прието обаче ново законодателство, което ще ни позволи персоналът ни от 558 хиляди служителя да стане 630 хиляди. Многобройни са задачите ни, ние е, сме мотивирани в работата си, което означава, че ще трябва да разполагаме и с необходимия персонал, за да постигнем амбициозните си цели. Ще бъда много кратък, защото генерал Тоски вече изчерпателно отговори на въпросите ви. Бих искал да направя само два по-общи коментара. Uno spicchio particolarmente significativo dell'attività dell'Unione Europea per due. Борбата с измамите е борба, в която Европейският съюз играе важна роля – Целта е да се запази финансовата цялост на Европейския съюз, а това означава правилата, законите да се спазват, Европейския съюз да функционира добре. Това на първо място. На второ място. Както посочи господин Артуи и господин Чеза, Многобройни са предизвикателствата пред управлението на Европейския съюз. Много са изискванията за националните компетентни органи. Те трябва да са мотивирани да работят в сътрудничество с останалите. Но всяко хоризонтално сътрудничество между националните компетентни органи си има своите граници. Може би трябва да помислим за по-вертикална форма на сътрудничеството. Това обаче засяга пряко единните стандарти. Хоризонталното сътрудничество е недостатъчно, за да бъдат установени общи стандарти и е, изисквания, както каза и генерал Тоски. Нуждаем се от е, някаква организация, която да се превърне в центъра на борбата с измамите, която да предоставя и да разпространява информацията. В Италия ние разработихме наши си инструменти в тази сфера – ние а, стимулирахме създаването на засилено сътрудничество на Европейска прокурорска служба. Изиграхме важна роля, защото смятаме, че първоначалните правомощия на Европейската прокурорска служба са недостатъчни. На нас ни се иска тази служба да има правомощи в борбата с тероризма. И в борбата с тероризма хоризонталното сътрудничество между националните компетентни органи е недостатъчно. Без значение каква е структурата им, каква е организацията им, това просто не е достатъчно, имайки предвид трансграничния характер на престъпната дейност. Ето защо Италия направи своя избор и както каза и господин генерала. Гвардия ди Финанса е резултат от конкретен избор, направен от италианското правителство. Италианското правителство се ангажира с Гвардия ди Финанса, така че да не се постига до конкурен... да не се стига, извинете, до конкуренция между различните ведомства – ние не се страхуваме да работим и с европейските институции, и с останалите партньорства. Ние поехме ангажимент в това отношение и сега искаме той да се превърне в конкретни дела. Ние обичаме да споделяме е, ресурсите, е, да сътрудничим с останалите, е, да работим за благото на всички – и се надяваме, че нашата мотивация ще има мултипликационен ефект. Защото гвардия ди финанса може да има мултипликационен ефект. Господин председател, да добавя една цифра, да цитирам една статистика, позволите. В отговор на господин Здеховски бих искал да кажа следното. Ползваме различни модус операнти, но цифрите са красноречиви в това отношение. По отношение на контрола в отбраната. Шест държави, само шест, допускат достъп до економическият оператор, който е получил европейски средства. Тоест, всичко зависи от добрата воля на економическия оператор. 11 държави членки изискват съдебна заповед. В 5 държави достъп до економическият оператор не може да се осъществи. Пет държави членки на Европейския съюз дават възможност за воденето на за извършването на инспекции без съдебна заповед. В девет държави трябва съдебна заповед, а в други девет това изобщо е невъзможно да се случи. Виждате какви огромни различия има между държавите членки. Затова настоявам на италианския пример. Ние не сме тази черна овца, която бяхме дълго време. защото в Италия имаше многобройни случаи на злоупотреби. Това означаваше ли, че в Италия се извършват повече злоупотреби, отколкото в другите държави? Не. Това означава само, че в Италия има повече контрол, повече проверки. Това означава, че инспекторите са много по-добре обучени, отколкото в останалите държави. И благодарение на това са засечени е, повече нередности. Държавите, в които има висока степен на нередности, това са държавите, в които службите за борба с измамите работят най-добре. И в отговор на депутата от Чешката република бих искал да кажа, че да, идеята ви е отлична. Аз вече имах възможност да обсъди с вас новия проект за сътрудничество. Една от целите на този проект е да се постави началото на сътрудничество и споделянето на опит. Чешката република се отзова най-бързо и пожела да се включи в инициативата. Надявам се, че работата ни ще започне още следващата година. С позволение на председателката бих искала да кажа, че вие ни описахте вътрешния контрол във всяка една държава членка на Европейския съюз. Вие казахте, че 6 държави членки дават възможност да се стигне до економически оператор, докато пък други филтрират този достъп. Недискретно ли ще бъде, ако ви помоля да ми изпратите тази разбивка по държави, за да знаем за какво говорим, да видим за кои точно държави членки. Ако искаме да решим проблема, трябва да говорим за него, а не да се задоволяваме с общи статистики. Нека да си излечем полуките. Председателката, да. Мисля, че с това а, получихте отговор на вашия въпрос. Ще трябва да спрем до тук. Благодарим на преводачите, които ни отпуснаха допълнителни 15 минути. Благодаря ви за интересната информация, която ни предоставихте. Тази вечер малко е, удължихме е, времетраенето на заседанието. Е, наистина се надявам, че ще ни изпратите тези данни. Благодаря ви за това, че ни научихте на толкова много неща, които не знаехме.